Благодаря на всички за това, че дойдоха на пресконференцията в специалната зала. Това е една от последните ни стъпки за днес. Имате възможност да задавате въпроси на световния шампион, господин Гари Каспаров. Може да задавате въпроси и на президента на Европейската федерация, господин Силвио Данаилов председателя на Българската федерация, господин Пламен Молов, Джудит, която е една от звездите на шахмата и господин Ян Келърт, който е един от успешните бизнесмени в Белгия и цяла Европа. Той подкрепя шаха в Европа като цяло. Имаме една молба. да не настоявате за интервюта след пресконференцията. Моля ви да задавате въпросите си сега, защото повечето от вашите колеги направиха това е, без да ги моля. Аз е, съм открит. Е, ако искате да зададете въпрос, задавайте го сега, а не след края на пресконференцията. Ако някой иска да зададе някакъв въпрос на господин Каспаров, на господин Келърт, на господин Данаилов, на Джудит или на господин Молов или на мен, моля, заповядайте. Благодаря ви за огромния интерес. Никога не съм виждал подобен интерес преди в тази прес зала. Благодаря. Сега е ваш ред. All right, Заповядайте. Uh, present, present uh, yes. Може ли да се представите? Джеймс Дрю от uh, Нова Европа, вестника Нова Европа. Здравейте, господин Каспаров. В началото един относително прост въпрос. Аз съм фен на шаха от малък и съм играл шах в училище. Искам да попитам защо сега защо точно сега започва това насърчаване на играта на шах в училище? Смятате, че това е социално умение или просто една игра? Какво могат да научат децата? Не искам да кажа, че започваме сега. Тази инициатива си съществува. Шах се преподава в училище в много страни по един почти хаотичен начин. Има много програми. В САЩ, например, програмата съществува от 9 години. В всички 50 държави имаме 600 училища, които участват. В Европа има много програми и винаги се очудвам как дори хората, които се занимават с образование, не могат да ни дадат точни данни по въпроса. Вчера имах една а, среща с а, хора, които разполагат с а, информация за във Франция за това, че има 300 000 деца, които участват в тази програма. В Корсика, например, тази програма е почти интегрирана в училищната система. Мога да ви дам много примери. Когато подготвяхме тази презентация, се обърнахме запроси към много страни, получихме писма от Полша, Унгария, много страни, които са част от Европейския съюз по шахмат, като Грузия, Македония, страни, които не са част от ЕС. Получихме доклад от Великобритания. Тази инициатива сега се разпространява. Утвърждава се, ще има презентация в Камерата на общините съвсем скоро. Става въпрос за трансформиране е, на количеството в качество. Трябва да започнем да създаваме стандарти. Защото концепцията е да научим учителите как да преподават шах. Виждаме, че има голям интерес и политическа воля да се включи шахмата в учебните програми. Това не е първа стъпка, но е първа стъпка по отношение на обсъждането на тази възможност на толкова високо ниво, шаха да бъде включен в учебната програма. Благодаря. Искам да ви кажа нещо много интересно. Броя на страните, които членуват в Европейския съюз по шахмат е два пъти по-голям от страните в Европейския съюз и съответно в Европейския парламент. Имаме 54 федерации, които са членове на Съюза по шахмат. Тук се включват 6 британски острова, включително Гънзи и Джерси. Uh, uh, uh, Мисля, че Веско има думата. От е, бихте ли приели един въпрос извън шахмата, е, въпрос за политикът. Никога не се отклонявам от никакви въпроси. Не знам дали е уместно сега в този контекст, тъй като ние тук се а, занимаваме само с, с насърчаване на шахмата. Господин Бинев трябва да отговори, да, да реши, но аз мисля, че спортът е а, отделен от политиката. Повече от политиката искат да направят спорта от а, част от живота си. Някои политици поне искат да го направят, но повярвайте ми, спорта е изцяло отделен. Ако искате да зададете нещо, някакъв въпрос и ако Гари иска да отговори, няма проблем. Нека да не бъде прекалено. Добре, ще се опитам да бъда кратък. Вие бяхте ангажиран с руската политика. Как оценявате сега политическата ситуация в Русия? Какво смятате за политиката на Европейския съюз по отношение на Русия от гледна точка на енергийните ресурси, правата на човека и така нататък? Това е един въпрос за сегашната ситуация в Русия. Ще бъда много кратък. Аз не съм бил в руската политика, а сега да съм извън нея, защото никога не сме имали политика, така както съществува тя в нормалните демократични страни. В Русия няма демократични е, институции. Правителството е известно с, масивни нарушавания на правата на е, човека. И аз продължавам да се боря за това, което според мен е важно, а именно възстановяването на демократичните институции и зачитането на правата на човека. Трудно е да се каже дали успяваме или не, ще го кажа другите. По въпроса за европейските политики, не може да се отричат геополитическите реалности. Русия съществува, не е нужно лупа, за да я намерите на картата, но да се третира Русия отделно от Русия е голяма грешка, която се прави обикновено от европейските и американските партньори да си въобразяваме, че Русия на Путин е демокрация, прави лоша услуга на гражданите на Русия. Най-доброто, което може да направи Европейския съюз е да пренебрегне Русия, не е нужно да се намесва във вътрешния те им работи. 81% поддържат Путин и приятелите му. Това вече само говори за себе си. Съжалявам, че продължавам на тази тема. Един много малък въпрос. Преди един месец господин Карпов съобщи, че ще взема участие в партията на господин Путин. Какво мислите а, за това? Той беше най-големия ви противник. Извинете, аз съм от бългийски белгийски шахматен вебсайт. Е, това не е нещо ново. Е, винаги сме били много далече е, с Карпов един от друг. Обединяваме силите и само тогава, когато се борим за правата на шаха и шахматистите. Но ние имаме различни позиции по Русия, така че аз не смятам, че това е голяма изненада за всички вас. Аз се надявам, че Анатолий ще има възможност да използва новите си възможности е, като законодател да помогне на шахмата като игра. А кога смятате да дойдете в България? Кога смятате да дойдете в България и да посетите нашата страна? Какво смятате за днешната партия, която изиграхте? И към господин Бинев, кога ще играте шах с Гари Каспаров? Тези дни пътувам доста. Посещавам различни страни в различни континенти. Трябва да призная, че България. А, не съм бил, не съм бил в България а, от 88 година на сами, мисля, че с програмите, които разработваме сега и с много активната роля на българските евродепутати, мисля, че едно пътешествие до България може наистина да се предвиди по някое време следващата година. Oh. It was an exhibition match. Yeah, and I hope that people who... А, за матча. Надявам се, че тези, които участваха, бяха удовлетворени. Е, мене ме питате, аз мога да кажа само следното нещо. Аз, за разлика от другите политици, знам своите възможности и е, шака не, не е от силните ми страни. Е, няма да се опитвам да карам другите да свалят нивото, за да ми, за да ми дадат възможност да бия Просто знам, че всяко едно дете може да ме бие, както и се случи между другото. Мисля, че тук е този, който ме преби на теста, който направихме за да участват децата на, е, на това представление тук. Че шахът не е моята сила. Определено. Господин Бинев, към вас Български вестник тема спорт. Кога е възможно в България да се случи това, тази програма, проекта ви? тази програма в България ще бъде част от програмата, която ще бъде валидна за Европейския съюз. Това е процес, който в така да разбереме от начина по който всичко става валидно в европейските институции, това ще бъде възможно най-рано след година, година и половина, тъй като трябва на наша страна да бъдат и комисията, и съвета. Тоест това е един дълъг процес, аз не мога да ви кажа, но мисля, че имате по-голяма възможност да питате за много неща в момента е, е Гари Каспаров и другите. Вие винаги можете да ме питате мене за каквото и да било. И аз ще ви отговоря с удоволствие, между другото. Така че е, използвайте възможността да питате хората, които рядко са в България, дори и Силвия. Силвия също много, е, доста рядко се явява. Пламен също липсва в момента поради своите е, ангажименти, най- най-вече дори и с виното. <laughs> Джудит също може да ви каже много неща, които ще бъдат интересни за вас. Нищо. Заповядайте. Thank you so much. Диана Чепишева, Bulgarian National. Българско национално радио. Имам въпрос към господин Каспаров. Искам да ви задам няколко въпроси относно партньорството ви с господин Бинев. Имате ли някакви конкретни, по-специфични връзки с България, защото сега до вас седят трима българи в е, президиума, особено господин Бинев, който е до вас. Той е политик, представлява политическа партия. Това означава, че ли присъствието ви до него е подкрепа за него и неговата партия. Благодаря. Другите двама българи, които са пред вас, са директно свързани с играта шахмат. Аз имам своите политически гледни точки, но в момента това не е място, на което да ги дискутирам. Несъмнено, по отношение на този проект, моите връзки, взаимодействие с господин Бинев всъщност не се основават на взаимоотношение с каквато и да е политическа партия. Това е общ ам, европейски проект. Мисля, че в момента един приятел на господин Бинев е на път към Израел и се надявам, той както лично ми обясня, че ще използва лично своето влияние, за да се подкрепи проекта Силвио. Е българин, но той е председател на Европейския съюз по шахмат. Очевидно сътрудничеството ни с него е неизбежно и е съвсем естествено, когато работим с Силвио той кани, разбира се, и своите български колеги, които биха могли да организират събитие в е, Европейски парламент, например. А колегата, който седи до мен, е белгиец, който ни помогна да стартираме проекта. Всичко започна с срещата ни с господин Бинев и българските му приятели преди 6 месеца. Ние ще работим с различни политически групи тук, защото в края на краищата бихме желали е, да съставим една програма, която да отива отвъд политическите развития, е, различия, както вече казах. Освен това, очакваме да получим всякаква подкрепа от всяка политическа група в името на шаха. Така че всички тези хора трябва да бъдат поздравени тук, защото те бяха инициаторите за проекта. От своя гледна точка мога да кажа, че ние сме тук по отношение на стартирането на програмата с фундация Каспаров, а пък аз много се радвам, че има такава голяма публика във ваше лице. За нас това е един голям ден – по този начин се лансира проекта Шахмат в образователната система и училищата. Политиката тук е нещо различно. Просто господин Бинев по инициативата да организира тази програма съвместно с нас – много се радваме, че вече има а, нещо на масата за преговори и по този начин може наистина играта шахмат да не влезе в държавите членки на Европейския съюз. Ще чуете за най-различни програми и от фундацията съвсем редовно. Ако желаете, моля посетете нашата интернет страница и там ще можете да се запознаете с всички бюлетини и програми. Аз искам да добавя нещо също, което за мен е нещо важно. Например, по- скоро бях в Бразилия и говорих за програмата. Се стигнахме до споразумение с редица официални лица там – Имахме взаимоотношения и, разбира се, среща с Министерството на науката и технологиите и съответните държавни служители. Стигнахме до съгласие да започнем с програма в Сао Пауло. Така че дали ще се срещна с един или друг министр, няма значение. Важното е в крайна сметка да лансирам играта шахмат без значение каква е политическата принадлежност. Не, не играем политическа игра, играем шах. Нямам какво да добавя. Освен това, аз съм един от съорганизаторите. Другия Харт Таквар от либералите, Джон Далиби от социалистите, Марио Мауро от НП е – Дева от ЕКАРЕ. Аз съм просто един от организаторите. Политиката е една страна на нещата, конфронтация или всякаква друга. Но по принцип изненадан съм от въпроса ви, както и да е, той е ваш въпрос. Вестник България днес България. Искам да попитам господин Каспаров дали познава политическата ситуация в България, премиера Бойко Борисов, какво смята за него. Това е първия въпрос. И втория въпрос е, той ще успее ли някога да матира своя политически противник Владимир Путин? Това са два въпроса. Много ви благодаря. За първи път мога да кажа, че нищо не знам. Нямам никаква представа за политическата ситуация на България, така че не знам дали трябва да се гордея с нея или не. Знам, че се, очаква няк... че се очакват някакви избори тази година по някое време, но това е всичко, което знам. За мен е наистина голямо облегчение, че а, се обявявам за напълно невежа, когато отговарям на политически въпроси. Никой няма да ми се сърди за това. Аз дори не зная какви партии се противопоставят в България и от какви партии са българските ми приятели, които подкреп... ме подкрепят тук в моята инициатива, което ми улеснява живота. Що се отнася до господин Путин, той е експерт по джудо, така че Русия и Путин, за съжаление, преживяват един от най-лошите периоди в историята си в отношението и към интелекта. Така че част от политиката на администрацията на Путин е да направят така, че талантливите хора да напускат страната има едни полуофициални статистики, че сега в момента в Русия се наблюдава най-тежката емиграционна вълна след 17-та година. Това е най-тежкото изтичане на мозъци. Докато Путин е на власт, мисля, че Русия трудно ще възстанови интелектуалното си наследство. Питър Балов. Холс. Искам да задам един въпрос на господин Каспаров. Разбира се, първо на а, госпожа Полтър. Полгър. Първо, а, благодаря ви за отличната игра. Бихте ли ми казали а, как ще допринесете за включването на децата? Всъщност аз започнах да преподавам шахмат на деца, на, първо на своите деца. Моите деца са на 7 и на 5 години а, и аз приложих шах още в детската градина, защото исках децата ми да се социализират а, чрез шаха. Аз написах една малка книжка, която е предназначена за детските градини. След това вече наистина много се радвам, че съм около децата, макар че аз не преподавам самата, но посещавам детски градини, виждам как те стават все по-добри и по-добри. Аз мисля, че шахмата е добро образователно средство за децата. Това може да бъде една много добра игра за семейството шахмат е нещо като нов език. Ако детето научи а, правилата на играта, независимо от това в коя държава се намира, може да установи приятелства в, а, на железопътна гара, в парк, навсякъде. Аз започнах да играя шах, когато бях на 5 години. Правя го доста професионално, на доста високо равнище, но когато шахмата влезе по-активно в училищата, мисля, че това би било една много добра социална програма. И искам да кажа, че е много добре, че в Унгария, когато се срещам с родителите, много се радвам, че родителите са много удовлетворени от включването на шахмата по един или друг начин в образователната система и те много подкрепят нашата инициатива. Знам, че и във Франция са, проучва, са правени проучвания и има голяма подпред, подкрепа за въвеждането на шах в училище. Това е нещо, за което а, аз много се радвам, че мога да бъда ангажирана и да помогна с каквото мога. What, what... По отношение на оценката, доколко смятате, че ще успее този проект и освен това, мислите ли, че някои парламентаристи биха задали въпроса защо шах, а не някакви други спортове? можем да започнем дълъг дебат относно игри, които развиват логичното мислене. Надявам се, че не включвате картите тук. Ами ние сме в Европа. Тук шах е признат като универсално мерило за човешки интелект. Освен това, мисля, че имаме възможност да анализираме огромно количество информация, което е събрано в различни части на света и Европа. Е, информация относно включването на шах е, в училищните програми и резултатите от това включване. Разбирам, че някои депутати ще зададат такъв въпрос те имат право да подложат нащателна проверка всяко едно предложение, особено когато става въпрос за образованието. Образованието е една много консервативна обществена структура. Сега е време на промяна в образованието както имаме промяна в много други сфери на обществото. Търсим нови решения и шаха може да извлече полза от този стремеж към промени. Мисля, че всички въпроси, които евентуално биха били зададени, ще получат надлежен и своевременен отговор. Готови сме да дадем такива отговори, е, не само за да отговорим на любопитството на депутатите, но и за да разчупим по някакъв начин е, закостенялата е, образователна система. Трябва да видим как да включим преподавателите в училищата и в университетите, освен това. Милена. А, господин Каспаров, казахте, че а, ще наблягате на обучението на преподаватели по повод вашата програма. Какъв бюджет заделяте и въобще как става финансирането в този случай? Един въпрос към господин Молов. Българската федерация а, има ли готовност а, да задели бюджет за обучението на тези преподаватели, ако тази програма стартира в България? The, there are two levels of има две нива на финансиране. По отношение на Фундацията Каспаров в Европа и програмите, които развиваме, вече имаме известна сума, финансиране от частни източници. Ще потърсим подкрепа и от страна на Европейския съюз. Няма да искаме твърде много, естествено. По отношение на въвеждането на програмите в държавите членки, става въпрос за преки преговори с държавите членки и тяхната готовност, както и средствата, които те са готови да заделят за развитието на тази програма в страните. За това по-рано днес споменах Франция и Великобритания. Те проявяват политическа воля, интерес и разполагат с ресурси, които са готови да отделят за тези програми. Това ще бъде само ако Европейския съюз го приеме, тази програма. И само ако Европейския съюз даде своята благословие. Само тогава ще развием програмите и съответно програмите ще се представят за всяка една конкретна страна. Всичко това ще зависи от желанието и възможността на някои страни да подкрепят програмите. Концепцията и принципа, към който ще се придържаме, независимо дали става въпрос за фундацията Каспаров за Европа или нашата работа в Южна Америка или на други места е следния. Парите, които са събрани във Франция, ще се използват във Франция и така нататък. Ще се опитваме да търсим сътрудничество с местните власти и няма да изграждаме отделно структури в съответните страни. Ние ще работим с Френската федерация. Ние просто ще осигуряваме експертен опит, учебни материали, ще осигуряваме помощ за талантливи шахматисти, ще им осигуряваме възможно най-доброто обучение. По отношение на инфраструктурата в страните обаче ще разчитаме на институциите, на асоциациите – е, и на групите, които работят е, в местен план. Ви отговоря на български, тъй като на български ми попитахте. Българската шахматна федерация, разбира се, участва много активно в този проект, който е международен. Преди всичко европейски и ние сме не случайно така активни, тъй като има съвпадение между президентството на Европейски шахматен съюз и президентството на Българската федерация по шахмат и в лицето на господин Данилов. Разбира се, този проект изисква определено финансиране и Българската шахматна федерация, както и до сега, когато много активно организира различни форуми и състезания в областта на шаха, ще търсим по две линии финансиране. То за сега не е осигурено, тъй като тази програма все още не е стартирала. Когато стартира, Естествено, то това трябва да бъде подкрепено с финансиране по две линии. Едната линия това е подкрепа от страна на държавата. На този етап, разбира се, ние сме получили подкрепа на различни политически нива и административни в държавата, в България. И разбира се, ще разчитаме и на подкрепата на спонсори, които в момента финансират подобни активности, финансират турнири – и разбира се ще имат своята рекламна стойност по този начин, но тази програма, искам да ви обърна внимание, не е толкова скъпа като реализацията, тъй като шах е един от ефтините спортове, така да се каже. С изключителен резултат по отношение на ефекта върху децата, върху хората и така нататък. Така че тук социалния и обществения ефект, който се получава, е далеч по-голям от финансовия разход, който се прави. И за това, разбира се, една такава програма обикновено намира силна подкрепа във всички възможни сфери политически, административни и така нататък. Uh, Последния въпрос. Филип. Ми е към Вие като менеджер на Веското Павлов, ако когато стартира тази програма в България и ако господин Каспаров дойде, бихте ли навили Веското Павло да играе срещу него демонстративен матч? И въпросът към Гари Каспаров, дали е готов да излезе срещу Веското Павло дори в демонстративен матч? Те вече играха един демонстративен матч през 1998 година. За съжаление не завърши с много успешен резултат за Веско. Не искам да си го припомням дори но естествено, че Веско ще участва в програмата, тъй като той ще направи всичко възможно да помага. Това е ясно. Естествено, когато дойде Гари, е напълно възможно да организираме един матч. Но се надяваме, че този път резултатът ще бъде малко по-положителен за Веско, тъй като 98 година беше така доста неприятно. А, но естествено и двамата са хора, които обичат шаха и ще направят всичко възможно за да го промоцират не само в България, а в Европа и по света. Не съм сигурен дали а, чух добре дали Каспаров ще се съгласи. Както знаете, аз се отеглих през март 2005 година, играя а, показни матчове, но аз а, не съм активно ангажиран с професионален а, шах, но ще е, премина, е, ще, ще, ще се огранича с, с показни мачове. Председателят, благодаря. Е, предполагам, че следващото ни заседание ще бъде тогава, когато преминем към следващия етап. Благодаря ви, приятна вечер.